Bitte nehmen Sie doch Ihre Plätze wieder ein. Моля, заемете местата си. Пристъпваме към втория тур от изборите. За втория тур от изборите за председател на Европейския парламент не бяха внесени нови кандидатури, така както го предвижда правилника за дейността ни. Освен това, ми бе съобщено, че Кандидатите от първия тур продължават да участват в надпреварата. Моля да разпределите сега бюлетините и пликовете. Всички сте запознати с процедурата. Моля преброяващите да заемат местата си. Моля преброяващите да заемат местата си до урните. Дайте ми сигнал, след като сте заели местата си. Господин Хелкмарк, например, трябва да седи при буквата С латинско, но не го виждам. Къде е господин Хелкмарк? Уш!